проверка. По отношение на имунитетите, господин Халтула, госпожа Халтурла, е, е докладчик е, по случая с Бела Ковач. А по делегираните актове и актовете за изпълнение господин Естрон, госпожа Естрон е назначена за докладчик с е, темата конкретни разпоредби за реализация на решението на съвета за европейската търговска марка. Беше договорено да се поиска оценка за законодателната инициатива за гражданското право и роботика – Накрая поисках, решихме да поискаме оценка на въздействие за регламента за отворена, ефективна европейска администрация. Това са моите съобщения, колеги. Можем да продължим с точка 9. Представяне от отдела за политика, трансгранични происшествия по пътищата и ефекта върху автомобилите без шофьор. Господин Грациано от университета в Женева. Добър ден, заповядайте, господин професор, имате думата. Благодаря. Разбрах, че мога да представя своето, своята презентация по този начин. В бъдеще тези системи ще станат толкова да, присъщи, че да, хората шофьори почти ще остареят като явление от миналото. Дори и происшествието в, в чужбина, въпросът отново е на къде се насочи, иска и кое право се прилага, за да се определи задълж... отговорността на, на шофьора, дали производителят на автомобил или производителят на дефективната нова технология – сега тук трябва да проверим дали правилата на частното международно право за международната юрисдикция и приложимото право достатъчно обхващат трансграничните происшествия по причина на нови технологии и дали тези норми трябва да бъдат съответно модифицирани и адаптирани. Темата <clears throat> най-добре може да бъде иллюстрирана чрез един пример. Да речем, едно семейство живее в Франция и прекарва на вакансията си в друга държава от Европейския съюз, Испания, да речем. Движат се в отделни коли, един след друг, по испанска магистрала. Синът, за да задмине автомобил, минава от полявата лента и след това вижда автомобил, който е спрял на това платно, натиска спирачките и избягва сблъскване с испанската кола. Бащата не успява да спре на време и двете коли се сблъскват. Синът е ранен сериозно и а, губи способност да работи до края на живота си. И двете коли са регистрирани и застраховани във Франция. Сеятът, който не е засегнат при катастрофата, е регистриран в Испания. Да си представим, че сблъсъкът е предизвикал от това, че бащата се е забавил да натисне спирачките или Альтернативно автономното устройство за управление в колата на бащата е дефективно. Синът иска щети за липсата на трудоспособност от застрахователя на мъжата, съгласно Брюксел 1, което е в сила в 27 държави членки. Ранената страна има право да, да внесе иск срещу застрахователят в държавата, където е с живеене причинителя. Или пък там, където е възникнало происшествието в Испанията, Испания да рече, и правилата за юрисдикция в Брюксел едно се прилагат без оглед на това каква е причината за катастрофата. Няма значение дали е човешка грешка или технологически дефект. Следователно тези правила могат да бъдат приложени и за дефективна нова технология. В Европейския съюз нормите, които се прилагат за такива происшествия, <clears throat> се определят от две альтернативни системи на частно международно право, в зависимост от държавата, където е внесен иска. Рим 2 или Конвенцията от Хага от 1971 година за правото за пътни происшествия. Всъщност, конвенцията има примат над регламента. в държавите, които са страни по нея и са членове на Европейския съюз. 28 държави членки, 13, почти половината са страни по конвенцията от Хага, включително Франция и Испания. Съдилищата в двете държави определят приложимото право, съгласно нормите в конвенцията от Хага. Отговорността по тази конвенция след е, пътно происшествие се поема, се обхваща от правото на държавата, където е настъпило происшествие. В нашия случай това е испанското право. Ако обаче са, участват няколко МПС, се прилага правото на държавата на регистрация. Ако всички МПС-та са регистрирани в една и съща държава, Всъщност е, това изключение зависи от държавата на регистрация на превозното средство. Дори и раненото лице е, да твърди, че е, имат местоживеене в друга държава. В нашия пример синът и бащата Франция. Всъщност, приложимото право зависи от това дали автомобилите в катастрофата са регистрирани в една и съща държава. Колите на бащата и на сина са регистрирани във Франция, а пък сеята в Испания. Съгласно съдебната практика на държавите членки по Хакската конвенция, ако друга кола, както сеята в нашия пример, е потенциална причина за катастрофата, тя участва в тази катастрофа. Значи не всички коли във всички в нашия инцидент са регистрирани в една и съща държава. И в резултат испанското право е приложимо по отношение на нашата тема. Можем да заличим, че свързващият фактор в Конвенцията от Хага за приложимото право е мястото на происшествието или държавата на регистрация на включените коли. След като се определи причината за а, катастрофата, правилата от Хакската конвенция могат да се приложат също и за катастрофи, причинени от дефективни нови технологии. Това е новата, добрата новина. Лошата новина за тази хипотеза е, че материалното право на държавите членки е доста различно. Френското право постановява, че е, е, това е правото, където двете е, коли са регистрирани пълна компенсация, докато в испанското право се дава обещетение, което се определя от съда в зависимост от по-низкият е, доход, е, щетите там, на които се присъждат, са много по-низки от това, което е понесъл като вреда младежът. Въпреки, че е, контакта с <clears throat> Испания е доста кратък и може да се каже, че резултатът е неблагоприятен както за сина, така и за бащата техните застрахователи. От тук различната отговорност в отделните държави членки. Приложимото право в Испания, без оглед на това къде е внесен иска, Франция или Испания, е правото по конвенцията от Хага. Какво би било положението, ако бащата и сина имаха местоживеене в Германия, а не във Франция. Германия е една от 15-те държави, която не е страна по конвенцията от Хага. В германските съдилища приложимото право се определя по регламента Рим 2. Съгласно него, отговорността по, за пътни происшествия се определя от правото в държавата, където е настъпило происшествието. Ако <clears throat> раненото лице имат и причинителят имат една и същ, едно и също местожителство, по Рим 2 трябва да се приложи правото от тази държава, без разлика в коя друга държава е настъпило происшествието Всъщност и двете страни живеят с последствията, с последствията от катастрофата. И връзката с държавата, където са прекарали сравнително малко време, е много по-слаба. Ако бащата и сина в нашия пример имат постоянно местоживеене в Германия, германските заседалища ще приложат немското право и съда, синът ще получи пълна компенсация за понесените щети, включително за пълната загуба на приходи за целия живот, свързващите фактори по Рим 2, мястото на происшествието или на обичайното местоживеене в същата държава, са не, не са зависими от причината на происшествието и могат също да се отнасят за това случаи, когато происшествието е причинено от нова технология. В предишната хипотеза разкрих, е, че <clears throat> свързващите фактори са по-съвремени и по-подходящи за страните, особено за жертвата в сравнение с резултатите от конвенцията от 70-та година в Хага. Конвенцията от Хага и Рим 2 би следвало да се предоговорят и предефинират приложното поле на Рим, Рим 2 може да бъде разширено и да обхване всички случаи, където истецът и ответникът са с междуживеене в държава от Европейския съюз. Ще има конкретно предложение за такава промяна в проучването. Ако катастрофата, както разказах, е причинена от дефективна нова технология, пострадалият на младежата може също така да внесе иск срещу производителя на дефектната кола. Отговорността на производителя най-вероятно ще играе още по-важна роля. Да предположим, че <clears throat> колата на бащата с дефектната нова технология е произведена в Швеция. По Брюксел едно пострадали, пострадалата страна има избор да внесе иска срещу производителя на колата в държавата членка, където той е установен, в нашия случай е Швеция, или пък в съда, където е настъпило происшествието, в този случай Испания. От друга страна, съдът в държавата, където лицето има место живеене, Франция, би имало юрисдикция срещу исканията срещу производителя по Брюксел едно. Ако този производител има застраховка срещу трети страни на гражданска отговорност в тази държава. Практическият опит показа, че жертвите на, на катастрофи се възползват много от възможност да поискат обещетение от застрахователя на ответника и за това предпочитат да внесат иска в съда, където имат место живеене. Като второ последствие в нашата хипотеза в проучването предлагаме да се въдведе в материалното право в директивата за застраховкане задължение за производителите на коли да сключат гражданска отговорност и след това има възможност за завеждане на пряк иск срещу производителя за тази отговорност, ако член 13.2 и 11.4b жертвата може да съди застрахователя на производителя в държавата, където има место живеене. И така, тук синът може да заведе иск срещу бащата, срещу производителя на колата във Франция. Има доста различни условия в държавите членки в материално право, не само за гражданската отговорност, обективната отговорност и обещетенията, които се прилагат. Има разлики в давността когато има извън договорна отговорност. По приложимото чуждестранно право е възможно да няма такава давност, а пък по правото на местоживеене има възможност с изход в Франция. срокът е много кратък една година, във Франция разлика, срокът е доста по-дълъг. Всъщност това може да бъде значителна изненада за пострадалите от катастрофи, поради това, че срока на давност в друга държава е много по-кратък. Това може да се коригира, като се удължат сроковете за давност. По този въпрос е трудно да се постигне консенсус в Европа и другото, което е по-лесно, чрез въвеждане на някакъв свързващ механизъм по частното международно право. Съгласно на искът е с срокове, ако са изтекли съответните срокове за давност, в държавата, където е настъпило происшествието и в държавата, където живее пострадалият. Ще намерите <clears throat> конкретно предложение за тази промяна в страни... на страница 51. В резюме предлагаме четири неща за подобряване на ефекта върху пострадалите при трансгранични происшествия. Първо, да се координира по-добре Рим 2 с, с конвенцията от 1971 година от Хага със съответните промени в Рим 2. Те са на, на страница 22 в проучването. След това да се въведе задължение за производителите на коли да а, си а, извадят застраховка за гражданска отговорност на своите автомобили, което дава възможност за пряк иск срещу тях в друга държава. Ако това бъде направено в е, частното международно право, пострадалите веднага ще могат да се възползват от съдилищата, на където живеят съгласно регламента от Брюксел. И там трябва да бъдат направени промени. Четвъртото предложение трябва да се потърси кумулативен свързващ механизъм, съгласно който един иск е ограничен във времето, само когато <clears throat> са изтекли давностите в държавата, където е, е, подаден иска и в държавата, където живее лицето. Затова предлагаме две изменения в регламента и евентуално две изменения в директивата за застраховки. Благодаря. Благодаря много за вашето, вашето представене и за конкретните предложения, които отправихте към нас. Оглеждам се дали има изказвания от страна на членовете на комисията ни? Не виждам такива, което означава, че вашата презентация е била изчерпателна. Много благодаря за вашето посещение. Сигурен съм, че ще се върнем на тези въпроси още много пъти. Ще се връщаме към тях за бъдеще. Нашият заместник председател госпожа Делво е председател на работната група а, по роботика. Давам а, думата. Моят коментар е свързан само с благодарности към вас. Те са изключително а, полезни за нас. Тази сутрин разгледах вашият писмен документ и въпросът ми беше свързан с строгата отговорност. Споменахте го много накратко по време на представенето. Искам да помоля за повече подробности. Прав сте, че трябва да разчитаме повече на обективната отговорност. Може ли да кажете няколко думи повече по този въпрос? Нашето изследване се съсредоточава върху публичното международно право и ние смятаме, че имаме нужда от такава система за обективна отговорност, която да е в действие във всички държави членки в различните държави и членки в бългийското, ирландското законодателство има подобни клаузи, които трябва да се променят. Така че на ниво материално право имаме нужда от такава система за обективна отговорност за щети при пътно-транспортни происшествия в Франция, в Германия, в Швейцария. Е нужна такава система. В някои държави кръгът от а, хора, които а, имат облаги от а, такава обект, система за обективна отговорност а, е различен. А, в някои системи сега пътниците трябва да докажат, а, че има небрежност. А, в а, други случаи а, има други разпоредни, така че за да действа тази система и да е в сила за всички потенциални а, потърпевши при пътно-транспортни происшествия, тя трябва да бъде разширена. В а, Холандия, например, обективната отговорност а, е в сила за велосипедисти и трябва да бъде разширена и за пътници, които пътуват в МПС. Англия и Ирландия имат различна система. В Ирландия а, има много случаи, в които съдията а, се опитва да намери вина в шофьора на автомобила, за да защити пътниците, така че е, случаите са трудни и трябва да има обективна отговорност, която да е валидна за всички. Когато влязат в сила нови технологии и се прилагат, съдята е почти невъзможно да установи каква е била причината, кой е виновен за происшествие. Така че с използването на тези технологии е обязателно необходимо въвеждането на такава система за отговорност. Това трябва да бъде и част от нови, новата директива. В някои държави ще има големи промени, в други просто ще бъдат затворени вратички в досегашното законодателство. Благодаря. Доволна съм. А, няколко думи за ограниченията във времето. Ако се хармонизират а, периодите, сроковете за давност, а, ако се сравнят а, тези периоди в, а, за давност, ако към а, ако те се хармонизират, продуктовата отговорност ще стане а, много по-важна и трябва да се съсредоточава не само а, при пътно-транспортни происшествия и покриването на щети, а трябва да стане ясно, че а, новите периоди на давност а, ще имат връзка с а, продуктовата отговорност. А, и за продуктовата отговорност ще въжат правилата които въжат и, по, и специално за пътно-транспортни происшествия, защото до сега продуктовата отговорност е обвързана само с общи изисквания към отговорността. Така че ако тези въпроси се разглеждат на ниво публично международно право, приложимото право е правото по местоживеене на а, ощетената страна. А, не бива да се прилага по-краткия срок. Швейцарска а, жертва би била ощетена от разпоредбите в а, Испания, където сроковете са много кратки. Но ако сроковете са 3 или 5 години, а, не бихте очаквали а, приложимото право да предвижда много по-кратки срокове от а, една година. А, когато говорим за една държава, там е ясно гордо какво е приложимото право. Но при трансгранични происшествия а, би било много по-трудно да се а, установят а, валидните разпоредби. И за това за трансгранични случаи не би трябвало да се прилагат ограничения в времето. Преди да влезе в сила Рим 2, в съдебната практика имаше анализ на случаи, които са разглеждали пред съд и 33% от случаите е имало ограничение в времето на мястото на, на местопроизшествието, за разлика от липсата на такива ограничения по местоживеенето на жертвата. Благодаря. С това смятам, че изчерпахме е, темата. Благодаря ви, е, господин професор, че споделихте с нас вашите знания. Сега продължаваме с точка 11 от дневния ред. Господин Дюран, докладчикът още не е дошъл. Така че продължаваме с точка 12. Регламент за изпълнение на комисията за определяне на подробни правила. Нашият докладчик относно делегираните актове и мерки за изпълнение е госпожа Викстръм. Не, още я няма. Само да спомена, че координаторите избрях, избрах госпожа Викстръм за докладчик, защото тя докладваше и по пакета за търговските марки. Комисията ни информира, че а, тези делегирани актове и мерки а, за тях ще се докладва а, през декември. Секретарията на а, комисията също неформално получи делегиран акт, проект на такъв делегиран акт, основан на същия основен акт. Координаторите избраха госпожа Викстръм за докладчик по тези предложени делегирани актове. Членовете ще бъдат информирани в момента, в който парламентът получи официално уведомление. Сега господин Дюран още не е тук, така че ще пристъпим към точка 31. Доклад пред комисията за интерпретацията и прилагането на междуинституционалното а, споразумение. А, тук аз съм съдокладчик от името на нашата комисия. На 1 октомври 2016 година работната група по тълкуването и прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество се срещна за четвърти път. Нашата работна група се спря на критериите за разграничаване между делегираните актове и актовите за изпълнение. Имаше обмяна на мнение с двамата преговарящи от страна на Европейския парламент, господин Сайер и господин Корбет. Аз споменах, че Глава 5 от новото междуинституционално споразумение беше както успех, така и изпусната възможност. А, успех беше, че експерти на Европейския съюз ще, бъ... ще участват в подготовката на делегирани актове на равна нога с експерти от държавите членки. А, въпреки това, фактът, че комисията а, е задължена да се консултира с. А, национални експерти прави съответната процедура много подобна, ако не и идентична, с досегашната за подготовката на актове за изпълнение. Така че пак се размиват разликите между двата вида документи. Господин Корбет се съгласи, че съответните разпоредби на междуинституционалното споразумение а, действително а, размиват границите между актовете за изпълнение и делегираните актове. А, въпреки това, а, би трябвало а, настоящия текст а, да окоръжи съветът да използва по-често делегирани актове. Господин Сайер напомни, че е важно разликата между делегирани актове и актове за изпълнение. Те трябва да бъдат приведени в съответствие с бившите разпоредби по комитологията от настоящата правна рамка добре би било преговорите да се водят възоснова на доклада от 25 февруари 2014 година. Господин Сайер призна, че за да се избегне не на улица, парламентът би следвало да приеме задължителна консултация с експерти при подготовката на делегирани актове. По този начин съветът би трябвало по-лесно да приеме делегираните актове. Не виждам коментари от ваша страна по изложената от мен ситуация. Okay. Uh, since Mr. Durand uh, сега господин Дюран все още не е тук. Предлагам ви да направим а, една почивка до а, 16 и 15 а, часа, а, след което да дадем думата на господин Дюран да се изкаже и ще продължим с а, заседанието при закрити врата. Ще се видим в 4.15.